Se prendete posto possiamo cominciare. Моля, заемете местата си, за да започнем. Allora, intanto, buon pomeriggio. Ben... Добър ден на всички. Първо заседание след лятната пауза. Надявам се да сме се организирали добре. Ще започна веднага, защото двата дни, които стоят пред нас, са наистина пълни, с много работа, много експерти. Започвам а, веднага. Ако няма възражение, предлагам а, дневния ред, а, така както ви е изпратен, да бъде прият. Одобрене и одобряваме също така нашите протоколи от заседанията 4 юни, 19 юни, 11, 12 юли. Има ли възражения по тези протоколи? Няма. Продължаваме нататъка. Явно има някакви проблеми от технически характер, които в момента се опитват колегите да разрешат. Нашето заседание се предава пряко на сайта на парламента. Утре на 18 септември в същата тази зала ще има заседание при закрити врата на координаторите на нашата комисия от 17.30 часа. Имаше проблеми. Прокурор Лаудати, който днес след обяд трябваше да бъде тук, и господин Гюрен няма да могат да говорят а, така, както е предвидено в онази част, която се занимаваше с корупцията в спорта. За това ви предлагам да следваме следния ред. От 17.15 до 17.30 можем да слушаме Димостенис Кризикус, който е представител на UNDC, който ще говори за манипулации в спортните резултати. След това от 17.30 до 18.45 ще чуем колегата Боскурт, която е от комисията Либе и готви един доклад отново за измамата в спорта. Ако нямате нищо против, предлагам да приемем тази нова програма. Има ли възражение? Няма. И така, първите няколко изслушвания, това е четвъртото ни заседание, на което се говори за организирана престъпност и започваме с колегата Мици Легас, който ще говори за рамковото решение е, за борбата с организираната престъпност, как да укрепим европейското законодателство в този сектор. Дебатът имате. Заповядайте. Dicevo, eh, noi sotterremo il dibattito го abbiamo sempre eh, Дебатът ще бъде както винаги правим. 15 минути ще дадем на господин професора за свое, да направи своето представене. След това две минути на колегите, координатори и докладчика най-вече. Ако успеем и само ако успеем да спазваме тази скорост, може да има и втори кръг въпроси и отговори. И така давам веднага думата на господин професор Мици Легас. Имате думата. Благодаря ви, че ме поканихте. За мен е голямо удоволствие да говоря пред комисията и да засегна някои основни въпроси, свързани с законодателство в сферата на организираната престъпност. Трябваше да говоря по един доклад, който бях подготвил за Европейския парламент, който оценява рамковото решение от 2008, където се криминализира участието в престъпни групи и да разкажа какво може да се направи, за да се подобри законодателната рамка а, по отношение на организираната престъпност. Искам да направя четири неща в моите 15 минути. На първо място да говоря за контекста и необходимостта от законодателство срещу организираната престъпност, особено, що се отнася до наказателното право. На второ място, съвсем накратко, искам да представя една оценка на настоящото състояние. По отношение на рамковото решение. На трето място Искам да предложа конкретни стъпки. Извинете, господин професор, има някакъв проблем. Аз си мислех, че само моите слушалки, но като че ли има проблем с италианския превод. Не зная какво се случва. Някаква интерференция има. Може от, бие от преводаческата кабина. Не, сега, сега се изчисти. Изчисти се. Става fosse soltanto la mia, invece... Мислих, че е проблем е в моите слушалки, но като че ли е общо от италианска кабина има проблем. Извинявайте, че ви прекъснах. Няма проблем. Така, четири неща искам да направя днес. Първото, контекста и необходимостта да се законодателства срещу организираната престъпност на ниво Европейски съюз. На второ място да оцена настоящото рамково решение от 2008, за да видим къде се намираме сега в тази сфера като ниво на интеграция. На трето място какво да се направи от тук насетне по отношение на рамковото решение от 2008 година за подобряване на рамката. И на четвърто място един по-широк анализ на възможностите, които предоставя Лисабонския договор за подобряване на същата тази законодателна рамка, пак по отношение на организираната престъпност. И така, по първия въпрос, контекстът и необходимостта. Изправени сме пред един парадокс в Европейския съюз при, що се отнася до организираната престъпност. Първо, потребността от борба срещу тази престъпност е двигател на а, интеграцията по наказателно-правни въпроси. Особено, нека видим как се развиваше интеграцията 90-те години. Това, което имаме сега, третия стълб, приемането на материално наказателно право, законодателство за агенции в тази сфера, се основаваше най-вече на тази потребност от борба срещу организираната престъпност. Този политически тласък или, или желание за борба, като че ли не се превърна в ясни стандарти от правен характер за борба срещу тази престъпност. Тоест от, една, от една страна имаме консенсус за това, че трябва да има борба срещу организираната престъпност, но когато се стигне до конкретни законодателни мерки, а, имаме проблеми. И за това бих казал на вашата комисия, когато разглеждате законодателството за организираната престъпност, трябва да обсъдите защо е необходимо законодателство на европейско ниво, какви биха били функциите на наказателно право от такъв характер, защо искаме да криминализираме участие в престъпна група. Шест различни функции на криминализацията мога да изброя. Защо искаме да криминализираме участието в такава група? Първата функция е нуждата да се укрепи националното законодателство в борбата срещу организираната престъпност и да се дадат повече правомощия на националните прокурори, когато се занимават с такъв тип престъпления. По-специално трябва да се насочим към държави, където няма законодателство по този въпрос или не е добре развито. А, това ли е целта ни? А, наказателно преследване ли е нашата цел? А, наказателно преследване на организираната престъпност като нещо различно от останалите престъпления. Има ли някаква добавена стойност е, да се криминализира, примерно наркотрафика или корупцията сами по себе си? Защо искаме да имаме а, е, наказателно на, институт, който да, да, да се нарича е, участие в организирана престъпна група? втората функция на такъв тип европейско законодателство би била да се изчисти мандата на европейските органи, що се отнася до наказателното правосъдие. И Европол, и Евроюст отговарят за разследване и координиране на националните действия срещу организираната престъпност. Ако нямаме ясна правна дефиниция обаче на организирана престъпност, то тогава възникват много въпроси за това как може да има ефикасно сътрудничество между агенциите на Съюза. Третата функция. Искаме да изпратим сигнал за това, че това е много сериозно престъпление, което пък ще означава по-високо наказание за такива престъпления. Ако има утежняващи вината, обстоятелства и при други престъпления. Тоест, самото участие в организираната група ли трябва да бъде криминализирано, за да се наказват други престъпления по по-тежък начин. Следващата функция са по-високи санкции. Има едно предложение на Европейската комисия за конфискация на доходи от престъпна дейност. Организираната престъпност попада в мандата? Имаме ли нужда от а, такъв тип законодателство, за да подсилим мандата за конфискация? Пета функция, която е много важна и която често се пропуска. Необходима е яснота по отношение на криминализацията, за да има по-добро взаимно признаване. Европейската заповед за арест функционира, може би вашата комисия е обсъждала въпроси, свързани с а, двойното подвеждане под отговорност за едно и също престъпление. А, но това, както знаете, е отменено в рамковото решение за Европейската заповед за арест, но не може да има добро сътрудничество, ако няма общо правно тълкование на това престъпление в целия съюз. Това е основен проблем и националните съдилища все повече се занимават с такива престъпления. В една държава членка едно престъпление е свързано с организираната престъпност, а в друга не и все повече в преодициални въпроси пристигат в съда в Люксембург, които да обяснят а, такъв тип а, действия. И това се дължи на неяснотата. Шестата функция е доста по-широка, но сама по себе си също е много важна. И тя е институционалната функция на криминализацията, т.е. организираната престъпност трябва да бъде разглеждана като риск а, за стабилността на институциите и най-вече съдебната система. Държави членки като България и Румъния в момента са под мониторинг и по-специално България за спазване на изискванията за борба с организирана престъпност. Въпросът е не е само да се борим срещу нея, а и да сме сигурни, че има независима съдебна власт, която от своя страна да може да прилага политиките, по наказателното преследване в Европа. Това са шесте функции. Рамковото решение не е перфектно. Не дава достатъчна правна сигурност, както и не гарантира до пълна степен основните права, както и нивата на хармонизация. Що се отнася до правната сигурност? Начинът по който е изготвено това рамково решение е опит един криминоложки подход да влезе в а, закон, в правна форма. И за това дефиницията е много обща. Какво представлява престъпна организация, например? И ако погледнете определението в рамковото решение на престъпна организация, ще видите, че европейското право третира тази организация като структурирана. Но ако изчетете съответния параграф, ще видите, че не е нужно да бъде чак толкова структурирана тази престъпна организация. Тоест, може да е структурирана, но не е задължително иерархична. Нарочно, според мен, няма яснота, за да може да се уловят всякакви видове престъпни дейности, но чисто правно е, тук има неяснота. Рамковото решение дава два варианта. Едното е криминализиране на участието в престъпна група, а другото е участие в сговор или конспиративна дейност. Конвенцията от Палермо също така разглежда, по този начин, извинете, разглежда престъпната дейност от организирани групи. Европейската комисия излезе с възражения срещу този текст, но трябва да го разгледаме през призмата на различните видове законодателство. Пак питам, защо имаме нужда от законодателство за организираната престъпност? Какъв е смисъла да има такива два варианта? На трето място. Как да оценим това рамково решение? Европейската комисия прави своите оценки, но за мен две неща са важни. По тях нямаме отговор по настоящем поне. Трябва да се види как държавите членки прилагат на практика рамковото решение, но не само, що се отнася до законодателната им дейност, защото не е достатъчно а, само да видим дали има законодателен инструмент във всяка държава членка, който да прилага а, това решение. Не. Трябва да видим как практиците разбират хипотезата, идеята за организирана престъпност. Ползват ли прокурорите организирана престъпност като в своите обвинения? Има ли дела изобщо? Какво казват съдилищата за организираната престъпност? По сходен начин ли тълкуват а, този термин или не? Дали прокурорите предпочитат престъпления като, да речем, наркотрафик и не споменават а, например, организираната престъпност или участие в организирана престъпна група като част от своите обвинения. Така че е, такава качествена оценка трябва да се направи по прилагането на рамковото решение, за да се види каква е неговата принадена стойност и ако то е изменено, е, в каква посока да бъде изменено. Идеята за участие в е, такава група полезна ли е или трябва върху по-конкретни престъпления да се съсредоточим. Втората стъпка напред, според мен, и много ми се иска европейските агенции да го коментират, е да имаме от Евроюст и Европол конкретна информация за това как разбират те организираната престъпност. Европол излиза с една оценка на заплахата от организирана престъпност. Те използват дефиницията, която е в рамковото решение или не каква е принадената стойност за тези агенции, да има наказателно право на ниво Европейски съюз. Необходимо ли е изобщо и до каква степен? Евроюст как разбира организираната престъпност? Какви са реалните проблеми, когато Евроюст координира националните прокуратури в борбата им срещу тази престъпност. Това не излиза в годишните доклади. Трябва хубаво да се зададат въпроси и да се разбере. Една минута ми остава, и в нея ще говоря за Лисабонския договор. Лисабонския договор отваря различни възможности за законодателстване в тази сфера. 83.1 е един от членовете в този договор, където се говори за организирана престъпност и където Европейския съюз има правомощия за законодателстване. Въпросът за вашата комисия е дали това означава организация, извинете, организирана престъпност и на абстракто, или да се съсредоточим върху конкретни престъпления, които когато са извършени в контекста на криминална, извинете, на престъпна група, биха означавали организация от такъв характер. Още един член има, който би бил полезен. Втори член. Криминализация на поведение свързано и с други политики. Например, законодателство, което криминализира престъпления, свързани с организираната престъпност, да речем, що се отнася до държавните поръчки. Което може би не попада точно под шапката на организираната а, престъпност, но пък е част от доброто функциониране на вътрешния пазар. Още един въпрос. Използването на 86-ти член за създаване на европейски прокурор 86-4 разширяване мандата на прокурора, който да може да предявява обвинения отвъд и над измама с цел ощетяване бюджета на Европейски съюз. Прескочих малко времето, но приключих. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че спазихте точно времето. Веднага започва нашия дебат. Искам да ви припомня, че имате по две минути и след това ще дадем думата отново на господин професора. Две минути на Ньютон Дън от АЛДЕ. Благодаря ви, господин професор. Беше изключително интересно. Останах с усещането, че можете да ни кажете много повече от това, което ни казахте за броените минути, с които разполагахте. Една от причините, поради която се нуждаем от европейско наказателно право е защото организираната престъпност е трансгранична. Причината, поради която беше създадено ФБР, беше, че а, има престъпления извън границите, нещо като Бони и Клайд. А, ние а, имаме трансгранична престъпност. Проблем ли има? Има проблем с френския канал за превод. Ci sono dei problemi con la cabina di interpretazione in francese. Съжалявам, че днес след обед има толкова технически проблеми в тази зала. Има блокиране на канала от който се излъчва френския превод. Съжалявам много за тези технически неудобства. Allora, possiamo vedere se è possibile magari un... Questo è buono. Ok, possiamo ripartire, grazie. Prego, dovresti ricominciare е, Всичко наред ли? Бихте ли започнали от начало, тъй като нямаше превод на френски? Да, исках да благодаря на професора. Той можеше да ни каже много неща, но нямаше достатъчно време за това. Искам да го попитам, да ми каже дали съм прав или не, че една от причините, поради която се нуждаем на европейско ниво право за противопоставяне на организираната престъпност е тъй като тази престъпност е трансгранична. И ФБР е създадена преди поради е, това, че Бони и Клайд са извършвали престъпления през границите и е трябвало да се създаде федерална полицейска е, сила. Дали не трябва а, да има нещо подобно и на европейско ниво за трансгранична престъпност и необходимо ли е европейско ФБР, необходими ли са затвори на ниво Европейския съюз, доколко далеч можем да стигнем. Когато изготвяме доклада ни следващата година, ще са ни необходими много препоръки за това какво Европа може да направи по-добре. Бихте ли ни помогнали в това отношение? Благодаря. Бил сега от името на НП. Благодаря, госпожо председател. Говоря от името на Европейската народна партия. Надявам се, че скоро Вероника ще дойде тук в качеството си на наш официален представител, но искам от мое име да благодаря на оратора за това, че говори днес пред комисията по въпросите на организираната престъпност. Имам въпроси и коментари. Вие говорите за по-строга дефиниция за престъпна организация. На практика тази дефиниция, по мое мнение, няма да означава кой знае какво, защото не е възможна хармонизация в целия Европейски съюз. Защо? Защото имаме различни правни, съдебни системи, различни основания. имаме римска традиция, англосаксонска традиция – Ето защо е изключително трудно да се върви към хармонизация. Е, бихте ли коментирали този аспект? Относно Европол. Както знаете, правното основание идва от е, решение на съвета. Стокхолмската програма, планът за действие посочват, е, че след определени дни този парламент трябва да разгледа регламента, който дава правно основание за дейността на Европол. Можем да помислим за по-строга дефиниция за престъпна организация, когато се изготвя този регламент. И най-сетне аз съм малко скептичен относно член 64 и идеята за създаването на Европейска прокуратура. Тъй като в миналото съветът винаги се е противопоставил на тази идея идваща от Европейския парламент за Европейски прокурор. Следващият оратор. Благодаря ви много. Благодаря, господин професор, за вашите е, пояснения. Според мен можете да ни кажете повече неща. Казахте, че сме изправени пред парадокс в момента. От една страна всички сме съгласни, че Европейския съюз трябва да направи нещо повече за борба с организираната престъпност, но от друга страна, когато правителствата трябва да предприемат действия, се изправяме пред предизвикателства. Действително, организираната престъпност е заплаха за економиката и обществото. При сегашната економическа и финансова криза ние бихме могли да твърдим, че организираната Престъпността а, процъфтява и това е мана небесна за организираната престъпност, за мафията. Трябва да направим а, повече, по-последователно по отношение на превенцията и правоприлагането. Въпросът е дали ще можем да намерим общо определение за организирана престъпност и ако това стане, дали в някаква степен всичко това ще допринесе за предотвратяване на организираната престъпност, включително трансграничната организирана престъпност. Как гледате на дейността на ОЛАФ, Европол, Евроюст? Вероятно имате представа по какъв начин функционират тези институции. Може би ще има изслушвания с представители от тези агенции. Бих искал да разбера каква е вашата какво е вашето мнение за работата им и как гледате на критиките, отправени от правителствата относно функционирането на тези агенции. Защо изобщо ги има, дали изпълняват функциите, за които са създадени. Вие споменахте и Лисабонския договор, който ни дава възможност да създадем Европейска прокуратура. Председателят на Европейската комисия Баросо спомена този въпрос миналата седмица в Страсбург, когато говореше за бъдещето на Европейския съюз. Бих искал да разбера какво е вашето мнение по този въпрос. Как вие виждате нещата? В нашата политическа група, групата на социалистите и демократите, сме съгласни, че по време на настоящия мандат на комисията ние трябва да проучим дали е, има смисъл да се създава подобна прокуратура. Сега за две минути давам думата на госпожа Вайлер. Благодаря ви много, господин професор. Аз се отбелязах членовете, на които се позовахте, онези, които според вас са, могат да са от помощ. 31, 83, 64. Там ставаше дума за европейския бюджет. Можете да потвърдите дали действително става дума за член 64. Би било чудесно, ако разбираме правото по еднакъв начин в всички европейски страни. Аз вече съм обсъждала тези въпроси с колегите от Италия. Ние имаме доста сходни наказателни системи, но имаме различни подходи, що се отнася до корупцията. Ние сме посетили много страни, например Сърбия, и видяхме, че там на корупцията се гледа като на сериозно престъпление, както навсякъде другаде. Не мога да твърдя, че те се справят с организираната престъпност по същия начин, но те се опитват, поне що се отнася до корупцията, да действат като нас. Мисля, че би било разумно да направим нещо повече в Европа, би било полезно да имаме също едно, една качествена оценка за това какво точно представлява организираната престъпност, как можем да проверим какво е постигнато с рамковото решение, дали има някаква европейска добавена стойност, освен това би било полезно също да разберем по какъв начин правителствата гледат на правните системи и доколко имат желание да се справят с тези проблеми, когато говорим за страни, които се присъединяват към Съюза, като Харватия и Сърбия. Всичко това са въпроси, както споменахте вие, които можем да осъдим в тази комисия. Преди да ви дам думата, и аз искам да задам един въпрос. Господин Диездемера каза нещо, с което съм съгласна. Много е трудно да има една единна дефиниция на такъв тип престъпление, организирана престъпност. Не само защото трябва да се мине през хармонизация на всички правни системи, което е почти невъзможно или поне е много трудно. Смятам обаче, че също така няма, че няма голямо политическо желание това да се направи. Само в определени моменти, като че ли се сещаме за това, че ни пречи организираната престъпност. Един от първите приоритети на доклада, който сме приели през октомври 2008, това е моя доклад за организираната престъпност. Да, един от първите приоритети беше да се преразгледа рамковото решение от 2008 година на съвета, защото има такъв риск от много неясно тълкование. Тоест, опитваме се да кажем всичко и по този начин не казваме нищо. Колегата Файон а, ми казва, че организираната престъпност е заплаха а, на економиката на нашите държави. Не само, ще кажа аз. Тя заплашва свободата и сигурността на 500 милиона граждани. Така че трябва много сериозно да се заемем с тази задача. Uh, uh, uh, uh Eh, държавите членки трябва да разберат, че трябва да се, отвъде, от, да се отиде отвъд думите. Чак когато говорим за големи, а, с големи думи, а, като че ли успяваме а, да останем в сферата на теорията. Когато се включат камерите обаче в националните парламенти, изведнъж като че ли всички стават големи защитници на свободата и са против организираната престъпност. Но от ролята на Европол според вас и е, като се преразгледа правното основание на Европол, не смятате ли, че държавите членки трябва да инвестират наистина в ролята на Европол и да решат, че Европол е структура, която да води напред в този контекст. Една организация, която може да извършва обмен на информация. Сега, какъв е проблема? Има държави, които практикуват обмен на информация и други, които го правят ей така, за да отбият номера. И затова е много трудно а, да се борим с организирана престъпност без граници. И ще припомня нещо. Сигурна съм, че е нещо общо, но нека да ви го припомня. Организираната престъпност днес е заплаха номер едно на световно ниво. Е това се дължи на факта, че организираната престъпност няма географски граници. Няма проблеми с хармонизация, правни основания, право вред. Не, те много добре знаят как да се хармонизират в международно ниво и знаят как много лесно се свържват от една държава в друга. Колегата Борселино иска да се изкаже за две минути. Не е включен микрофон. Исках а, само нещо да кажа. Оставам с впечатление, че а, говорим за организирана престъпност, защото организираната престъпност отговаря или носи отговорност и за сложната економическа ситуация, в която се намираме, економическата криза, защото те подриват един пазар, който вече се среща със своите проблеми и уронва и подрива този пазар и посредством нелоялната конкуренция. Мафиотската економика взима пари от джобовете на легалната економика. Така че това е огромно внимание, което отделяме в Европейския парламент, институциите към е, организираната престъпност, идва най-вече от това. Може би трябваше по-рано да се започне и можехме да започнем много по-рано, защото инструменти имахме. Но оставам впечатление, че Евроюст, Европол, всички тези съкръщения си остават нещо като ядра, които не са добре свързани, разкъсани са едно от друго, всеки си работи нещо, но в крайна сметка не се стига до истинската цел, а тя е пряко да атакуваме а, беззаконието и организираната престъпност. Днес а, говорим за организирана престъпност пак, но слушайки изказванията си се сещам, че се бърка организираната престъпност, престъпността с мафиите. Няма ясна дефиниция на всичко това. Или поне дефиницията, която имаме, не е ясна. Така че, ако искаме да се занимаваме с тази тема с цел борба, има нужда от ясна дефиниция, ясно определение, което да бъде еднакво за всички. Така че от хармонизирането, от общата дефиниция, на различните идеи за престъпност, трябва да се стигне и до престъпния състав. Защото ако нямаме престъпен състав на участие в парламента... Извинете, в престъпна група и така нататък, то тогава няма как да се борим. Няма как да го атакуваме по, по наказателен път. Дори от културен път, по културен път, извинете, не можем да го атакуваме. Защото ако не знаем за какво говорим, какъв е престъпния съвет, какво правим, ако всяка държава разбира нещо друго, то тогава какво ще стане? Всеки ще има свое тълкование. Та трябва да започнем от там и след това останалата част от работата би трябвало да се улесни защото ще има различни потребности, те ще станат ясни, но е важно, разбира се, да има ясна воля да се атакува организираната престъпност и то да се конституира като престъпен състав. Благодаря. Сега давам думата на професора, който да ми отговори. Благодаря ви за всички въпроси. Наистина Високо оценявам вашето мнение. Ще се опитам да групирам отговорите ми в три а, отделни групи. Ще общя въпросите. На първо място. Не че нещо се прокрадва във всички въпроси. И е важно наистина да се види каква е ролята на органите и агенциите на Европейския съюз в областта на а, наказателното право. Стана тук въпрос за Европейския прокурор, за Еврою, за Европол, за агенции и така нататък не се говореше конкретно за участие в престъпни групи. Лисабонския договор отваря нови а, хоризонти за преосмислене ролята на тези агенции. Тези агенти са се ам, развивали по, раз... по различни направления с течение на времето. Не е имало хармонизиране, и координиране между тях. Дори между някои от тях е имало и съревнования. Сега обаче има нова а, правна основа, включена в Лисабонския договор и тога и, и възоснова на нея можем да си зададем въпросите. До каква степен действията на агенциите могат да замесят действията на държавите членки, до каква степен тези агенции могат да помогнат. Ако в бъдеще имаме европейски а, прокурор, въпросът ще бъде каква е ролята на Олаф в а, а, този контекст. Същото може да, да се зададе като въпроси за Евроюст. От друга страна за Европол. За Европол, както председателя каза, е добре, че Европол е толкова добър, колкото държавите членки искат той да бъде. Но от друга страна, ключовият въпрос е свързан с това. Какво иска Европейския парламент и държавите членки от Европол да, да изпълнява като функции, с какво да се занимава. Ако си е, отговорим на този въпрос, тогава можем вече да видим какви ще са е, правомощията на Европол. Трябва да си зададем и въпросът защо имаме е, европейски агенции, и каква е целта. Едва ли ще стигнем до консенсус по този въпрос. Ще има доста интересни дискусии, но хубаво да се замислим по този въпрос. Освен това, трябва да имаме предвид и отчетността на тези агенции. Кой ще поема отговорността? Дали те подлежат на съдебен контрол и мониторинг? Какъв е начинът по който могат да се разгледа данните действия на агенциите. Има интересни случаи, свързани с действията на ОЛАФ. Това всичко е включено в заключенията на доклада. В рамките на организираната престъпност ролята на агенциите е много важна. Това е нещо, което изкристализира от всички въпроси, които зададохте. От друга страна, искам да спомена хармонизацията. Да, вие сте прави, че хармонизацията не, озна... не означава само еднаквяване. Не означава само да има една дефиниция, свързана с, с престъпността. А, Говорим за хармонизация. Е, в договора са споменати директивите, споменати са ясни цели. Освен това, държавите членки трябва да имат е, възможност да се адаптират към новите промени, да адаптират своите законодателства. Освен това е важно да се спомене и обхватът. Е, сегашното рамково решение включва дефиниция, която е толкова широко така че тя е в ущърп на основните права, а също и е в пречи в борбата с правене с престъпността. Така че да се запитаме, защо искаме законодателство и как да прилагаме това законодателство. Има нужда от ясни дефиниции, определен за това какво, за какво говорим. На последно място искам да спомена е, нещо друго и Искам да спомена, че членът беше 86 алинея 4. Член 86 е правното основание за създаването на Европейска прокуратура. И на следващо място искам да кажа, че аз съм страстен привърженик на това да видим по какъв начин агенциите и рамковото решение са оперирали, са действали на място. Как националните как националните органи са се а, справили с новите предизвикателства. Лисабонския договор дава възможност на Европейския парламент да бъде включен в а, извършване на оценка на въздействието. Освен това, знаем, че Европейския като комисия е пазителка на законите и на договорите, но все пак не трябва да се пренебрегва и ролята на Европейския парламент. Благодаря, господин професоре. Сега предлагам да приключваме с тази част от нашето изслушване. Благодаря ви много. Това беше първата част. Сега втората част. А, ки... Престъпността в киберпространството. Е, е Госпожа Кименер, която се занимава с киберпрестъпност, имате думата след това. И след това един представител на Европол. Имате думата и вие. Заповядайте тук. И Кейменс, представител на защитата на данните. Allora, eh, il dibattito verrà strutturato come abbiamo appena fatto, come facciamo sempre. Ще следваме същия ред. 15 минути представяне на всеки докладчик. 15 минути за всеки. След това 2 минути за координаторите и депутатите. И така, давам думата веднага на госпожа Кеменар по темата. 15 минути. Мерси, е, Благодаря, госпожа председател, за поканата да говори за киберпрестъпността от е, юридическа гледна точка. Има доста сходство между киберпрестъпността и организираната престъпност, за която стана дума. Говори се за липса на дефиниция – това се отнася и за киберпрестъпността. В текста няма такава дефиниция. Конвенцията от Будапешта е пример. Там се говори за престъпност в киберпространството. Това е малко мъгляво понятие. Това е е трудно за да се разбере явлението, както във Франция, така и в другите европейски страни. Е въпросът опира до това как да се дефинира киберпрестъпността. Трябва да се направят опити за дефиниране. Аз работя по въпроса от едно десетилетие и осъзнавам колко труден е този въпрос. Има компютърни престъпления в Франция, като пиратството, които попадат в тази категория, но и, и други а, измами, трафик, а, също кражба на самоличност и прочие. Има и трета категория. А, това са престъпления, свързани с предаваното съдържание по интернет, педофилия и прочие. Липсата на дефиниция влияе и на съдържанието, разбирането на това понятие. Говори се също и за двойната подсъдност – но въпреки всичко трябва да подчертаем, че липсва а, дефиниция. Това създава трудности за правораздаването. Има киберпрестъпност, която е форма на организираната престъпност. Сложно е да се третира въпроса тъй като има такива външни фактори, много страни са засегнати, например атака от другия край на света може да има ефект на френска територия или на европейска територия. Трябва да се види в такъв случай кое е приложимото право, кои са компетентните органи. Магистратите, на... независимо от коя страна идват, трябва да получат специфично обучение. Такъв е случая във Франция, където се правят усилия за обучение, за да могат магистратите и юристи да бъдат запознати с начина на действие за извършване на киберпрестъпления. Какъв е юридическият отговор на тези проблеми? как е, се третират е, киберпрестъпленията. Постепенно законодателят е, взема предвид тези аспекти. Например, на увреждане на автоматичната обработка на данните – Използват се отежняващи вината обстоятелства, както в случая с организираната престъпност. Използва се а, също понятието организирана група, също друго отежняващо вината обстоятелство е използването на мрежа от престъпни групи. На второ място трябва да се адаптира процесуалното право, трябва да има специфични разследващи а, функции, например прихващане на телефон или интернет съобщения, когато е застрашена вътрешната сигурност. Има технически разследващи средства, които се използват в частност за киберпрестъпления, например а, навлизане на компютър, компютъра. А, например, следващ орган може а, да използва псевдоним, за да влезе в а, компютърната база данни на разследваното лице. Друга възможност е прихващането на данни от разстояние. Използват се така наречените троянски коне, за да могат да бъдат извлечени необходимите данни. Това са въпроси както на материалното, така и на процесуалното право. Не само в Франция, но и в други страни има престъпления, свързани с кражбата на самоличност, създаването на фалшив профил, например в социалните мрежи. Разработва се правото за ползване на интернет. Има юридически правила, които са определени чрез доставчиците на технически услуги, доставчиците на технически услуги трябва да нотифицират, когато има нарушения в тяхната система. Във Франция е създаден такава възможност чрез закона, който е свързан с развитието на електронната търговия, за да се гарантира нейната сигурност. Тази е, система за отежняваща вината обстоятелства често се критикува във Франция. В парламентарните дебати, че се правят опити за създаването на нов статут. за регулиране на платформи, например за извършване на търгове. Друга трудност за справяне с а, този тип престъпност е, че постепенно с течение на годините възникват а, а, нови а, ползватели и оператори на интернет, например социалните мрежи. В момента във Франция на тях се гледа като на хостинг услуги. Понякога това създава обаче някои трудности. От юридическа гледна точка какво може да се констатира? Все повече престъпления, измами, засягат цифровата мрежа. Това са сложни проблеми, които изискват международно сътрудничество, разследвания, които се извършват в чужбина например с е, международни разследващи е, органи. Трябва да се използва по-опростена процедура от тази, която се ползва в момента при международни разследвания, но това е надбягване с времето, защото има опасност е, да бъдат заличени някои доказателства на извършени престъпления в интернет. Трудно става да се докаже престъпното деяние. Трудно е да се набират и цифрови доказателства. Предвиждат се а, хармонизиране на начините на събиране на електронни доказателства във Франция те се пазят е, една година, в някои страни от Европейския съюз е, до две години. Необходимо е да има по-голяма хармонизация в това отношение, като един от начините за борба срещу организираната престъпност. Например, в САЩ е възможно да се направи монтаж, за да могат е, да бъдат заловявани а, чрез създаването на нещо като капан за престъпниците, но във Франция това не се допуска, защото се а, счита, че а, подобен а, монтаж а, и подобно примамване на престъпника не води до събирането на доказателства, които биха издържали в съда. Необходимо е да се използват по-опростени инструменти за а, производствата. Има засилване на възможностите, с които разполагат разследващите. Има специализирани услуги. Разследващите органи на киберпрестъпления на ниво магистрати все още нямат нужната специализация и често въпросите, свързани с киберпрестъпления, се разглеждат от служби, които се занимават с финансови и економически престъпления, но нямат нужната специализация и не се очита спецификата на борбата срещу киберпрестъпността. Това е престъпност, когато изисква публично-частни, но сътрудничество. Ние работихме с правните дирекции на големи економически групировки. По този начин ние използваме специфични нови възможности, нещо, което не е обичайно за френските магистрати, например. В заключение на моето изказване искам да кажа, че една от пречките за борба срещу киберпрестъпността е липсата на дефиниция, въпреки че тази киберпрестъпност може да е свързана с организирана престъпност, също да се ангажират доставчиците на технически услуги, които работят все повече с магистратите. Те предлагат услуги, за да отговорят на търсенето от страна на магистратите. Тази система е в процес на създаване, но това зависи в голяма степен от добрата воля да се предоставят бързи отговори на запитванията. Предстои много работа за обучение. Има множество инициативи на университетско ниво, също в рамките на организациите на магистратите, които работят с такива инстанции като Евроюст, Интерпол, Европол и прочие. Има е обаче известно разпиляване, както в текстовете, така и в структурата, свързани с борбата срещу киберпрестъпността. Има разпиляване, например, сигналите, които стигат, да речем, по отношение на игрите онлайн или пък на онлайн залаганията. Много от магистратите не са запознати с някои от тези въпроси и това затруднява борбата с киберпрестъпността. Освен това, на ниво юрисдикция, например, в а, а, Парижкия регион работим а, с а, два апелативни съда. А, ние а, се ползваме от. А, полезния, натрупан, добър опит. Но всичко това в голяма степен зависи от добрата воля, тъй като тези структури не са постоянно действащи. Има какво да се направи в това отношение. Повечето от европейските страни, техните юридически служби на централно ниво се занимава с тези въпроси, което в момента не е така във Франция. Например, ако има такова специализирано звено в Министерството на правосъдието, ще може да се даде тласък на провеждането на политиката за правораздаване в тази област. Ще има по-ясно дефиниране, ще има е, ясни жалони в борбата срещу тази форма на престъпност, която е сложна, не добре позната от страна на някои магистрати и на някои юрисдикции. Благодаря за вашето обяснение. 15 минути на следващия оратор, представители на Европол. Благодаря ви и благодаря, че поканихте Европол на това така важно изслушване. Ще се а, опитам да разгледам дискусията от този ъгъл, от който ние виждаме нещата. Сега а, мога да ви покажа презентация. Или имам проблеми с презентацията? I did it myself. It's easier. If you look here at the development in the 1950 Ако видите какво е било развитието през 50-те години, в началото изчислявахме, през 60-те проучвахме, през 70-те започнахме да се свързваме един с друг, през 80-те продължихме с общуването и комуникацията, през 90-те започнахме да публикуваме и през 2000-та година а, ние вече имахме глобално измерение чрез Twitter, Facebook, Skype и така нататък. През 2010 година бяхме обхванати в изчислителен облак и през 2020 не знам какво ще се случи тогава, не мога да предричам. Не мога да предричам, защото сега след няколко секунди ще видите каква е статистиката. Вижте, това е 1,5 милиарда а, са били в миналото потребителите, на Фейсбук, сега на Google, повече от 1 милиард всеки ден. Всеки ден. Повече от 247 милиарда имейла се изпращат на ден и, и повече от 200 милиарда от тях са спам. Всеки ден виждаме 140 000 нови зомби компютъра, 2,6 милиарда вируси които се, и заплахи, които се изпращат с заразни кодове. Аз не мога да предвидя или изчисля нещо, но ако се върнем назад на, на в историята, ще видим какво се е случило през 77 не е имало а, причина ни, хората да имат компютри в себе си. Какво се случва сега обаче? Е нещо друго. Освен това, господин Бил Гейтс през 2004 каза, че а, спамовете ще са история след две години. Освен това, а, Стив Балмер каза, че айфоните нямат шанс да спечелят пазарен дял. Какво се крие зад растежа и просперитета в интернет? Ние сме изправени пред много предизвикателства в бъдещето. В момента имаме IP версия 4, ще бъде обновена с IP версия 6. Каква е разликата? Сега имаме 3,4 милиарда възможности за IP адреси. При IP версия 6 ще имате 2,4 милиарда, милиарда, милиарда, милиарда, милиарда адреси. И полицията ще трябва да установи а, притежателите на тези адреси. 73%, 73 от а, потребителите не използват а, а, английски, 72% от населението е онлайн. Ние създаваме повече 143 000 бизнеси онлайн. През последните 15 години интернет има по-голямо положително въздействие върху а, БВП, отколкото през, е постигнато през последните 50 години. Освен това, за през 2012 година се предвижда онлайн търговията да възлиза на 1 трилион а, штатски долара. Това са примери, които а, могат да ви дадат а, представа за това как се развиват компютърните сили. Това са даденостите. А, ние сме изправени пред а, а, трудности. Е, имам, изправени сме пред а, ограничения. А, освен това, ние. А, Създаваме марки, извършваме научно-изследователска и развойна дейност, създаваме общества, създаваме отделни групи, освен това библиотеки, начини за комуникиране с администрацията и органите и властите и така нататък. Но освен това, всичко това е свързано с нови рискове, за извършване на криминална дейност в киберпространството. Освен това, има опасност извършване на престъпления от хакери, и има опасност от влияние на чужди разузнавателни служби. Ако имате а, рецепта за а, правене на Кока-Кола, моля ви, не, го публику... не я публикувайте онлайн. С други думи, справени сме пред много предизвикателства в този бързо променя се свят. Моята колега ме посъветва, че трябва да ускорим работата си и аз ще ви дам един пример от тази връзка по-късно. Какви са предизвикателства? Първо да създадат норми и стандарти. Освен това трябва да има информационни кампании. Ще ви дам един пример от Женевието. Ако сте пиян и отидете е, в е, квартала за червените фенери в Амстердам е, има риск да бъдете маркиран. Така и в интернет. Ако сърфирате насам натам, има възможност да лепнете някой вирус. Всичко, което се случва в реалния свят и е нелегално, би трябвало да бъде нелегално и в виртуалния свят. Има 27 различни държави членки, 23 различни езика и 500 милиона граждани, а, а, които живеят в Европейския съюз. Какви други опасности има? Ние се занимаваме с две големи области. Намеса в личното пространство, измами, кражба на идентификация, сексуална експлоатация и, за съжаление, всички тези престъпления се увеличават и засилват. Няма да ви кажа за коя страна се отнася това, но от две години в тази страна а, се изпращат доклади, че там се извършва а, с сексуални престъпления с деца и тази страна не е в състояние да направи нищо. Това е подземната економика. Всичко в мрежата представлява някаква парична стойност. Може да е информация на кредната ви карта или нещо друго. Всичко това може да бъде превърнато в пари. Това е, което ние смятаме, че е бизнес, модел, бизнес модела на киберпрестъпността. Има иерархична структура с подход отгоре надолу. Има скамери, хакери, има и так... такива, които се набират допълнително, за да обслужват различни поръчки. Има такива, които просто натискат копчета крадат, крадат вашите пари, могат да си купят нещо или да поръчат нещо с вашите пари и след това а, дръпват парите. Вижте тази верига на този бизнес модел. И сега ще ви кажа каква е нормалната а, дейност, която извършва полицията. Ако знаем, че имаме а, кокаин, знаем, че кокаина се произвежда в Южна Америка, а, а, трябва да се а, събере суровината, да се обработи, след това да се транспортира в Испания, след това от Испания се пакетира в по-малки пратки и след това виждате тук как дилъри продават малки дози тук в Брюксел или в Париж. Обаче, когато това се прави в мазето с компютъра, няма следа. Не може да проследите а, начинът по който е извършено престъпление. Това е нещо, а, с което трябва да се занимае полицията. Това, а, ние сме отправили, правили поглед към три области. А, хакерите, а, откъде се създава. А, се прави нареждането за извършването на а, престъплението и след това кой ръководи цялата дейност. Киберпрестъпността а, много трудно може да очертае какви са мотивите ако извършителят е 16 годишен, тогава не може точно да се определят какви са мотивите. От друга страна има киберпрестъпност, която е свързана с организирани престъпни групи и така нататък. Трябва да се действа съвместно, така че да има по-голямо разбиране за работата на отделните сектори. Комисията иска до 1 януари 2013 да, с, да изградим център за противодействие на киберпрестъпността. Европол беше избран за извършване на тази задача, защото ние имаме една много а, стабилна структура, която сме изградили до сега. Аз имам привилегията да бъда първият а, ръководител на този център – и а, имам честа да а, предоставям услуги да работя съвместно с полицейските служби на място в държавите членки. Киберпресността не е свързана с а, някакво а, място. Може а, сървъра да е в Индия, а жертвата да е в а, Европа. Държавите членки трябва да се трънчат така, че да не дублират действията си. Трябва се да даде възможност на държавите членки, на техните полицейски власти да работят съвместно и да извършват съвместни разследвания. Особено в случаите за измами, за отмъкване на, за, на идентичност и в случаите с е, сексуална експлуатация на деца, вече е, се провеждат съвместни разследвания. Вместо да създаваме система, при която 27 държави членки да идентифицират един и същи инструмент, то центърът е, ще обедини тези изисквания може би ще обедина на Европейската комисия да отпусне средства в рамките на седмата програма. Освен това е важно да се а, запази важната инфраструктура. Това е една от задачите на нашия център. Не на последно място. Кой притежава интернет? Никой. Кой регулира интернет? Два органа най-вече. ICANN и ITU. Айкен е частен партньор, който притежава правата за всичките IP адреси и за имената. ITU е орган на ОНЕ, който работи също в тази област. Важно е да имаме глас, да имаме право на мнение, така че да можем сред тези милиони IP адреси да намерим престъпниците. В този център ще работи много тясно съвместно. Чухме, Чух от един оратор, че има а, конкуренция между отделните агенции. В нашия център няма да има такова нещо. Аз вярвам, че има толкова много престъпно, че има достатъчно работа за всички. Това, което трябва да направим е да координираме нашите усилия и ам, да осъществим синергии. Само по този начин ще можем отлично да си свършим работата. Ние ще включим агенции, които вече функционират, СЕПЛ, и ЮСТ, ам, работната група на Европол и ам, външната, е, службата за външна дейност на Европейския съюз. Освен това, се изгражда дигитален център в е, Сингапур, който ще, а, ще стане оперативен през 2015 година. Поканих ръководителят на този орган да стане част от нас Дейността ще е абсолютно прозрачна, а, така че аз го поканих да можем да изградим а, поетапно а, този орган. Економиката е от, важ, от ключово значение за развитието на Европейския съюз. И затова трябва да се справим с киберпрестъпността. Това е трудно, но не е невъзможно. Разбира се, няма безплатен обяд, но въпреки всичко всички инвестиции и усилия ще си заслужават. Благодаря ви много. Благодаря ви. Сега ще дам думата за 15 минути на господин Химанс, който е представител на Европейския надзорник по защита на данните. Имате думата. Благодаря. Много се радвам, че сме поканени. След Европол ще говорим. Чухме колко много престъпления има, срещу които трябва да се борим и колко важни са инструментите за защита на данните. Споменахте и сътрудничеството колега. И аз мисля, че сътрудничеството наистина е нещо, което трябва да включва органите за защита на данните. И от тук и ще започна от сътрудничеството. За онези, които не знаят, надзорника за защита на данните е един орган, който извършва надзор върху институциите на Европейския съюз, както дава и съвети по всякакви нови законопроекти в Съюза. В съвещателната си функция, за която отговарям, наскоро предоставихме съвети за Европейския център за киберпрестъпност. Ще кажа няколко думи за това, но по-нататък. Защитата на данните, защо е толкова важна и е толкова деликатна като тема. Борбата срещу киберпрестъпността може да включва обработка на лични данни – много пъти също така включва риск от, в, извинете, от намеса в личния живот на гражданите. Защо? За да се борим с киберпрестъпността, ние често трябва да работим превентивно. Опитваме се да свържем определени личности с определени престъпления, както и определени лица които не са заподозрени. Така че това е много деликатно. Една ефикасна стратегия за борба с киберпрестъпността не може да съществува без една солидна схема за защита на данните, поради чувствителния характер на данните. Съществуващото законодателство за защита на данните се прилага от правоприлагащите дейности, както и от частните лица, като доставчиците на интернет, които също се борят срещу киберпрестъпността. Малко по-късно ще кажа нещо по въпроса. Но така ли е, че всички режими защита на данните са напълно приложими? Киберпрестъпността включва на различни дейности с различни последствия, свързани с защитата на данните. Вече видяхме, че има различни дефиниции а, за това, що е то киберпрестъпност. На европейско ниво няма такива в момента, но има Будапештинска конвенция, която дава определени елементи. Няма да навлизам в подробности, но, що се отнася до защитата на данните, има два вида престъпления, между които правим разлика. Престъпления срещу сигурността на системите, конфиденциалност, наличност на данни в системите, кражба на самоличност, измама, фалшифициране, когато се опитваш да хакнеш определена система или да я направиш по-малко сигурна. Ето това е същността си този тип престъпление. Другата част е незаконно съдържание, което има различни форми. Това може да е защото съдържанието е незаконно, като например детска порнография или пък нарушаване на авторски права, незаконно сваляне на данни. В първата част, когато говорим за престъпления срещу сигурността, самият, самото действие, самият акт нарушава защитата на данните и правото на личен живот. Поради навлизане в определена система, да речем информация от социалните медии или от банкови сметки, се оповестява. Незаконното съдържание вече е нещо съвсем различно и от гледна точка на защитата на данните често се занимаваме с незаконното съдържание, защото за нас то е най-проблематично. Защо? Защото в борбата си срещу киберпрестъпленията и незаконното съдържание, много често имаме нужда от сътрудничество от, от страна на доставчици на интернет, хостинг сайтове, те се борят също срещу киберпрестъпността и трябва да изпълняват задачи, които нямат нищо общо с а, основната им функция, тя е предоставяне на информация. Също така тази дейност трябва да извършват неутрално. Например, мрежовата неутралност означава точно това. Доставчиците не бива да се месят а, в съдържанието. А когато говорим за киберпрестъпност, те вече трябва да се бъркат. Трябва да играят роля в борбата. Говорим за мониторинг на интернет. Това е необходимост, за да можем да се борим, да се правят инспекции. Също така процедури по известяване и спиране на сайтово, например, забелязва се незаконно съдържание, например, от титуляри на ПИС, които ни известяват и ние трябва да затворим определени сайтове. Участието на доставчиците на интернет е изключително важно, защото то влиза в сърцевината на защитата на данните и по-специално, че личните данни трябва да се използват единствено и само за целта, за която са предоставени, а не за борба срещу престъпността. Има ограничения, но когато говорим за участие на доставчиците и ролята на правоприлагащите органи, борбата срещу киберпрестъпността и превенцията, много е важно да има пропорционалност. Много повече неща са позволени. Например, когато говорим за датска, а, извинете, детска порнография, а не когато говорим за защита на а, правата на титуляри на а, интелектуална собственост. Приложимото законодателство за защита на данните сега казах, че всички принципи по защита на данните са приложими тук. Защитата на данните се гарантира от хартата на основните права, и основните елементи са записани в 8 член от тази харта за основните права, така че това е неизменна част от законодателството на Съюза. Всеки в Европейския съюз има право на защита на личните си данни. Тези данни трябва да бъдат обработени справедливо за конкретна цел – на базата на легитимна цел, заложена в законодателството. Всеки има право да знае какво се случва с данните, които се събират за него. Прозрачността е изключително важна. Има независими органи за защита на данните, които би трябвало да контролират случващото се с личните данни. Това само по себе си не изглежда трудно, но стигаме до въпроса е, къде се прилага законодателство за защита на данните, в коя сфера. И тук вече възникват проблеми в сферата на киберпрестъпността. Полицейските и съдебни органи трябва да действат в рамките на третия стълб, където съществува съответната рамка. Това включва събиране на данни за киберпрестъпност, но много по-трудно се определят там правата, защото са много накъсани правомощията. Има едно известно решение 977 и след това има и конкретни правила, така че е много трудно да знаем точно кое правило се прилага. А пък Европол си има собствен режим като, между другото, е доста стриктен режим и съм напълно съгласен с преждеговорившия. Сега, каква е ролята на доставчиците на интернет при борбата с киберпрестъпленията? Там неща да се осложняват още повече. Не е ясно дали те трябва да работят в рамките на защитата на данните по първия стълб – 95-46, извинете, или пък трети стълб е по този, който трябва да се прилага при тях. По отношение на личните данни на пътниците, там също нещата не са много ясни. Надяваме се с новата защита на данните, която се предлага като рамков документ. Това се обсъжда и в съвета и тук. Виждаме и докладчика тук сред вас. Надявам се е, този документ да даде яснота и да се каже кога доставчиците на интернет са длъжни да помагат на правоприлагащите органи, макар че така или иначе те работят в рамките на общите правила за защита на данните. И сега още нещо. Нещо, което винаги казвам, е, че защитата на данните помага при идентифициране на рисковете. Още в самото начало, при изграждането на системите, например в Европел, в Центъра за киберпрестъпност и във всякакви други организации, които се борят с киберпрестъпността, е задължително защитата на данните е, да бъде включена. както и отчетността. Заедно с генерални дирекции, с Европол, ние се опитваме да изградим един модел за обмен на информация в Европейския съюз, който да включва всички различни елементи от системата. Потребителите също трябва да имат правомощия, защото те могат да упражняват контрол. Тук е много трудно а, това да стане факт, но все пак е възможно. Организациите би трябвало да оповестяват проблеми, свързани с навлизане в техните бази данни от лични данни, за да може да се борим с такъв тип киберпрестъпност също. Така стигам до сътрудничеството с правоприлагащите органи на доставчиците на интернет. Частния сектор би трябвало да си сътрудничи, защото точно частния сектор има данните, полицията ги няма. Това осложнява нещата. Защото притеснителното тук, от гледна точка на защитите на данните, е, че не трябва да има система, в която частни оператори да са длъжни да извършват надзор на всичко, което се случва в интернет. Систематичен мониторинг на поведението в интернет а, има много вмешателски характер. И това притеснява част от операторите. Има, разбира се, и правни забрани срещу так, наблюдение на систематично поведение. Да речем, доставчика при електронна търговия носи неограничена отговорност. Директивата за е, правото на електронно лично пространство също говори за наблюдението на съдържание от страна на доставчиците на интернет. Опитваме се да постигнем равновесно положение. Говорихме и за акта, за мрежовата неутралност. Много е чувствителен характера на тези теми но не би трябвало да има и систематичен мониторинг, когато говорим за киберпрестъпността и преждеговорившия го каза, огромен е киберпрестъпността. Наскоро в а, едно от делата съда заяви, че националните власти не могат да предприемат мерки, които а, да направят така, че хостинг сайт да извършва мониторинг на събраната информация. Съдът е, ясно подчерта, че трябва да има баланс между защита на различните интереси. И както казах, вмешателството в лични данни става факт единствено и само при сериозни престъпления, като например детска порнография. За Центъра за киберпрестъпност смятаме, че това е много положителна стъпка. В своите препоръки ние е, поискахме някои дефиниции да се изяснят, да се установят процедури. И да имат добра система за защита на данните в този център, което също ще помогне борбата с киберпрестъпността. Много малко време ми остана, няколко секунди за заключенията, но ще повторя. Не би трябвало да има систематичен надзор. Систематично проследяване на потребителите само по себе си е ясно нарушение на фундаментални правни принципи. Трябва да се избягва. Също така не може съдържанието систематично да се наблюдава. Радваме се, че има нови центрове за борба с киберпрестъпността и също така е много хубаво те от самото начало да имат ясни разпоредби за защита на данните. Също така всичко трябва да бъде пропорционално и целта ни е ясна и обща и трябва да има сътрудничество между правоприлагащите органи и частните оператори а от друга страна не би трябвало да се вмешваме в живота на хората и да нарушаваме основните им права. Благодаря. Благодаря. Започва дебат. Първо координаторите, НП, две минути, господин Диез Демера. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за толкова цялостното, задълбочено представене на темата. Искам да благодаря на тримата оратори, госпожа Куеменер, господин Ертинг и господин Хиджманс. Искам е, да споделя как аз виждам реалностите, как аз виждам проблемите, пред които сме изправени и по какъв начин да се борим срещу този тип престъпност. Ние трябва да намерим верният е, юридически баланс е, между нуждата от разследване на престъпленията и същевременно зачитане на правото на личен живот. Трябва да се борим срещу кражбата на самоличност, срещу педофелията, срещу тероризма и прочие. Не е толкова лесно да бъдат обхванати всички фактори, тъй като престъпниците обикновено а, са една крачка напред а, от съдебната система. Това се отнася за престъпността като цяло и в частност за киберпрестъпността. Необходими са специализирани отдели в съдебната система. Госпожа Куеменер е специалист е, в тази област в е, Франция, но колко са магистратите, които имат е, подобно специализирано обучение. Ние трябва да намерим бърз отговор на престъпленията, трябва да сме наясно какво е приложимото право, но доста често бавно се задействаме като съдебна система, докато престъпниците са много по-бързи в своите действия. Те могат да не се съобразят с правни разпореждания по най-различни съображения, най-често от економически характер. Не е необходимо да прибягвам до статистически данни, защото считам, че всички сме запознати с фактите. Но те трябва да спазват закона, те могат да се защитят обаче, като се позоват на законите за а, опазване на правото на личен живот. Така че въпросите са много сложни. Въпросът за защита на личните данни е изключително важен въпрос. Наистина е така, но ние трябва да можем да се борим срещу престъпността. Правозащитните органи, например полицейските сили, могат да използват различни възможности, за да инфилтрират престъпни мрежи. Това е известно. Това е нещо, от което се нуждаем. Това е въпрос, на който трябва да се намери решение. Не трябва да вземаме нещата а, лековато. Необходимо е да разгледаме също и въпроса за необитността на киберпространството. С каква технология се разполага? която а, позволява да се достигне до най закътените кътчета и да се подслуша а, ценна а, лична информация. Ние трябва да направим нужното, за да неутрализираме подобни престъпни мрежи. И така стигам до въпроса за нуждата от сътрудничество при наказателно преследване на подобни престъпления. Има служби в Сингапур, в Хага. Трябва да видим по какъв начин да се установи връзка между тях. Да, госпожо председател, разбирам намека ви, че трябва да спра до тук. Благодаря ви за търпението. От името на Алде, господин Нютон Дан има думата. Благодаря и на тримата оратори за изключително интересните изказвания, които за съжаление бяха твърде кратки, ограничени във времето. Надявам се да произнеса вярно имената ви. Въпросът ми към господа, госпожа а, Куенемер. Вие казахте, а, че в а, Франция е забранено да а, се използва примамка за събиране на данни за престъпна дейност. Въпросът искам да го отнеса господин Хайманс. Дали бихте приели промяна в закона, която да позволява използването на този метод в Европа, защото сега изглежда има защита на личните данни на престъпниците, докато в Америка могат да се използват подобни капани към господин Ертинг, бихте ли ни предоставили екземпляр от вашата презентация? Въпросът ми е какво не е наред? Не във вашата агенция, не в Европол, а в това, че има много раз, голямо разпространение на престъпността, като същевременно не, няма нужната борба с тях. Трябва ли да се премине към федерално ниво и какво е това, от което се нуждаете? Какво трябва да препоръчаме в нашия доклад, за да можем да ви окажем помощ? Благодаря, Бил. Сега от името на ГУЕ, господин Сандегат. Благодаря за тези интересни три изказвания. Искам да поставя два въпроса, въпреки че ни очаквам отговор. Все пак ще ги поставя. Аз искам да имам представа за мащабите на киберпрестъпността, например, когато говоря за контрабандата на цигари, знаем какви са обемите, какви са количествата за киберпрестъпността. Имаме ли подобна представа? Освен това, искам да разбера по-добре тази част, която се отнася до организираната престъпност. Ако някой ми поиска а, пари от Русия, да речем, аз не смятам, че това непременно е а, нещо свързано с организираната престъпност. Трябва да се направи нещо за киберпрестъпността, както и за останалите видове престъпност. Нещата често опират до пари. Когато говорим за залавянето на киберпрестъпници, трябва да имаме предвид и по какъв начин да можем да иземем облагите от този тип престъпност, реалните пари. Когато сложим препятствия пред кибер престъпниците, трябва да установим също и на кого принадлежат а, а, парите. Така стигаме до проблема за банковата тайна. Той е основен въпрос. Необходимо е да знаем все пак а, кой получава облаги от престъпна дейност. Това е въпрос, който трябва да се обсъди. Трябва да знаем каква е целта на киберпрестъпленията? Тя е да се извлекат пари и то съвсем реални в физически смисъл на, на думата. Благодаря. Госпожа Фейон от Социалистите и демократите. Благодаря, госпожа председател. Благодаря и на тримата ни гости за техните презентации. Съгласна съм, че това, което чухме е доста обезпокоително. Киберпрестъпността нараства ежедневно, възникват нови въпроси. Не можем да си представим в каква посока ще тръгне технологическия напредък. Вие всички казахте, че няма такова нещо като пълна сигурност в интернет. Винаги сме една стъпка назад от технологическите развития. Милиони европейци използват ежедневно интернет, за да извършват покупки, за да извършват банкови операции, за да общуват в социалните мрежи и доста често има инфилтриране на тези социални мрежи, което означава, че гражданите са изправени сами пред проблема. Зная, че ситуацията е доста мрачна. В Европейския съюз създаваме център за борба с киберпрестъпността, но аз имам един въпрос в тази връзка. Вие казахте, че няма да има дублиране на институции, но че вие сами няма да можете да гарантирате пълна сигурност. По какъв начин, според вас, можем да финансираме борбата срещу киберпрестъпността? откъде можем да получим допълнителни финансови средства. В момента сме изправени, преживяваме сериозна економическа и финансова криза и за това е трудно да получим нужните средства за развиване на новите технологични инструменти, дори за извършването на проучвания? Имате ли някакви съпоставителни данни за държавите членки? Дали има установени добри практики? Има ли примери от миналото, които са успешни и които трябва да бъдат представени? Председателката. При свършиха а, нашите координатори. Господин Енчо има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искал да благодаря на тримата гости за техните експозета. Искам също да им благодаря за това, че ни представиха много интересна информация. Поне за мен беше така. През изминалата година аз бях докладчик в сянка за новата директива на Европейския съюз за кибератаките. Искам да подчертая нещо важно в тази директива, а именно хармотизирането на наказанията, които са приложими за киберпрестъпниците. Като оставим на страна тези санкции, ние бяхме сериозно обезпокоени, че съдебните и полицейски власти са изправени пред трудности, да следват ритъма, тъй като технологиите се развиват твърде бързо а, и обикновено престъпниците а, ги следват, а, което затруднява борбата срещу киберпрестъпността дори в рамките на Европейския съюз. Вярно е, че има закони, които наказват престъпниците, но тези закони, както каза госпожа Кеменер, не се прилагат добре, тъй като правоприлагащите органи нямат нужното обучение в тази сфера. В тази нова директива ние настояваме за осигуряването на обучение за съдебните органи в сферата на киберпрестъпността. Това обучение трябва да се организира, по мое мнение, на европейско ниво, тъй като киберпрестъпността не познава граници. Както вие съвсем добре казахте, киберпрестъпността може да бъде извършвана във всички кътчета на света, във всички държави по света. Искам да добавя още нещо. Госпожа Кеменер също подчерта, че нямаме ясна дефиниция. Има недостъг на дефинирането на това какво представлява киберпрестъпността. Радвам се, че го казахте, тъй като по време на нашите разисквания в разговорите ни с съвета се сблъскваме с голяма съпротива от страна на съвета. Ние искахме да има дефиниция в директивата, но позовавайки се на субсидиарността, съветът отказва да отиде по-далеч. И бих добавил още нещо, това е личното ми мнение. Когато говорим за запазване на личните данни в интернет, аз считам, че е почти е невъзможно това да се реализира на практика към днешна дата тъй като независимо от това в кой вебсайт влизате, всички те искат лична информация, така че е невъзможно да се следи всеки вебсайт и да се види как се използват подадените данни. Благодаря. Господин Албрехт има думата. Благодаря, Госпожо председател, благодаря и на тримата оратори за хубавите експозета. Още от самото начало искам да кажа, че а, съм привърженик а, на изграждането на новия център за противодействие на киберпрестъпността. Центъра ще се фокусира върху а, обучението, върху оказване на помощ на местните полицейски власти и вие наистина трябва да следвате тази линия на действие. Освен това, искам да коментирам дефиницията, свързана с киберпрестъпността. Тази дефиниция е малко неясна. Искам ясно да заявя, че тя не е малко неясна, тя е абсолютно неясна и от правна гледна точка е неприемливо да обсъждаме на политическо ниво тази тема и е, освен това да, да обсъждаме и е, наказателно право, наказателното право и неговите измерения в киберпрестъпността, без да имаме ясна дефиниция. Това не е един правен подход. Това няма да е а, нещо, което може да бъде а, ясно представено на обществеността, на съдиите или на адвокатите. Това трябва да е ясно. Ето защо смятам, че когато говорихме за това, че престъпността е директно свързана с информационните системи. Това го обсъждахме и при създаването на съответната директива. Все още има заещи проблеми, все още нещата са трудни но все пак сме правилната посока. Не можем всичко да слагаме под един знаменател само и само, защото някакви да се извършат в интернет, те да бъдат заклемени като киберпрестъпление. Ние вече имаме нашите наказателни системи, и трябва да помислим по какъв начин да се занимаем с методите, свързани с разследванията. Господин Диастемерис, вие говорихте за защита на данните. Вече обсъждахме за това, че трябва да има баланс между свободата и сигурността. Но трябва ясно да се подчертае, че нямаме принципи свързани с върховенството на закона, имаме основни права и всяко вмешателство, всяка мярка, свързана с разследването, трябва да е обоснована от правна гледна точка. Не трябва да се мисли само за това дали от политическа гледна точка е разумна тази мярка, а въобще трябва да се види дали тя е оправдана от правна гледна точка. Така се прави. А, в демократичните общества. Само по този начин ще може да се приложи на практика това, по което сме постигнали споразумение. Съгласен съм, че имаме нужда от добри разследващи органи, добри разследвания, нямаме нужда от допълнителни бази данни, от а, а, допълнителни инстанции. Ние просто трябва да а, имаме добри мерки, които да бъдат прилагани. Благодаря и приключваме с господин Мулдер. Uh, Благодаря, господин председателю. Аз не можах да изслушам всички оратори, но а, чух а, последните оратори. Господин Нотинг знае, че аз проявявам интерес към това, което той каза и за това, че липсва европейски прокурор. Това, този център за справяне с киберпрестъпността трябва да има по- по-голямо измерение. Освен а, това, в европейското законодателство са включени разпоредби, отнасящи се до европейския прокурор. Какво смятате вие по този въпрос? Както казах, аз отсъствах по време на първата част. Ще трябва и сега да напусна, защото съм на друго заседание, но ще се погрижа това моят асистент да остане и да си запише вашите отговори. Eh, Благодаря. Сега ще дам думата на нашите колеги да отговорят, тъй като трябва да приключим в 15. Имате 5 минути, не повече, за да отговорите на въпросите, които бяха отправени към ВЕС. Първо дамата. Euh, Благодаря. Може би ще внеса яснота по това, което беше казано. В наказателното право се задържа дефиниция, която е много важна и тя се отнася до киберпрестъпността. Относно оценката на този феномен, вие също подчертахте, че това е въпрос, на който не може да се даде отговор. Ние сме изправени пред трудности. Има, получавам много съобщения от частния сектор, много доклади, но нямаме никакъв сигнал или някакво съобщение от обществен орган. съществува Национален център за наблюдение на престъпността и та беше казано, че трябва да се картографира този феномен. Но днес не може да се каже какъв е процентния дял на киберпрестъпленията от целия дял на престъпления. Има и престъпления, които проистичат от обществения сектор, от публичния сектор. Мога да ви кажа, че в Франция нещата не са толкова систематично незаконни. Когато се водят телефонни разговори, всичко може да бъде пренесено и предадено, предадено по интернет. Трудно е да се намери баланс Отскоро съществува и нов закон за вътрешна сигурност и според тях не трябва разследващи органи да се занимават. Срокът е един месец. Беше казано, че има специализирани магистрати. Във Франция все още има празнина в това отношение. Това е а, голяма степен личен въпрос. Аз съм работила в Парижкия регион като а, главен адвокат. Също а, работим за създаването на специализирани постове в Централната администрация. Има специализирани полицейски сили. Очевидно е нуждата от обучение на европейско, на международно ниво, защото има мултидисциплинарни връзки. Надявам се следващата година да можете да представите центъра, който е все още недостатъчно познат сред магистратите. Относно финансирането. Необходимо е да има сътрудничество между частните и публичните органи на държавно ниво трябва да се предлага обучение за магистратите, за прокурорите, но за баланс е необходимо да има използване както на частни, така и на публични средства, за да може да се организира мултидисциплинарно обучение, както на европейско, така и на международно ниво. Не зная дали отговорих на всички въпроси. Беше поставен въпроса и за банковата тайна и намирането на верния баланс. Нямаше достатъчно време, за да се спра на този въпрос. Киберпрестъпниците се опитват да заобиколят банковата система, като използват предплатени карти и други възможности. иземането на а, реални а, финансови средства. Необходимо е а, доходи от престъпна дейност да бъдат изземани. Също добре е да се установи на кога принадлежат тези пари. но това е изключително важен въпрос, когато говорим за борба с киберпрестъпността. Господин Йортинка, да, ще се опитам се вмехте в пете минути. Вие ме запитахте от какво имаме нужда. Първо трябва да дадем възможност центъра да се установи. Мисля, че е малко предварително да се прави оценка дали е необходим прокурор на европейско ниво, ако можем да привлечем държавите към тази идея, имаме а, яснота за това какво да се направи в бъдеще. Когато а, организираме важни срещи на ниво Европол, много от важните държави, свързани с съответните разследвания, не идват поради липса на средства. Те използват билети економична класа и въпреки това не е лесно. Има определени а, страни, които са разположени а, тези, които осигуряват IP адреси. Те искат сега да събират пари за тази услуга 25 евро за IP адрес. Когато говорим, например, за малтретиране на деца, може да се окаже, че а, трябва да получим а, десетки такива а, адреси. Тогава кой трябва да плаща за тези IP адреси? Няма да споменаваме една отделна страна, която не може да се позволи това. Страната Домакин не искаше да плаща това, за това ние трябваше от Европол трябваше да ги платим, но ние нямаме отделен бюджет за киберпрестъпност. Беше поставен въпроса и за съдържанието. Също какви са разходите, свързани с този тип престъпност. Ние трябва да видим какви са печалбите, какво се инвестира, за да се осигури защита срещу киберпрестъпления тъй като трябва да се закупи доста оборудване. Грешно е да се мисли, че можем да се борим срещу киберпрестъпността само като увеличим защитата. Трябва да направим непривлекателно да се киберпрестъпник. Сега всеки може да си а, свали софтуер за а, хакинг и това без никакви последици за него. Аз читам, че това, което казахте е много добро. Банковата тайна не е такъв голям проблем, а по-скоро бързото завъртане на парите, които излизат от Европейския съюз и непрекъснато се преместват от едно място в други. Така че, когато се опитаме да ги проследим, се оказва, че те са много разпръснати. Има страни, няма да ги споменавам. В тези страни парите просто и, и, и, някак се изчезват. Става дума за огромни а, суми, за стотици милиони, които могат а, да бъдат а, да се изпарят за ден. Ние сме а, твърде малки по мащаб, за да се справим всичко това. Евроюст отговаря за наказателното преследване. Трябва да работим заедно с тях, за да се сътрудничим с СИПОЛ, Академията за обучение на полицейски сили. Също трябва да участват и всичко това да става координирано, всеки да се върши работата едновременно, за да постигаме един и същи резултат. Това според мен ще доведе до най-добри резултати. Дали се нуждаем от прокурор, това е политически въпрос. Аз имам лично мнение по въпроса, но като член на ръководството на Европол не считам, че е уместно да го споделям тук. Благодаря. Благодаря господин Хиджманс. Господин Демирас говори за баланса между правото на личен живот, лични данни и прочие. Да, ние винаги се запитваме какъв трябва да бъде верният баланс, как да се отчетат различните интереси. Доставчиците на интернет услуги, понякога се крият зад правата за опазване на данните, за да не водят битка срещу киберпрестъпността. Ние говорим за основни права, както каза господин Олбрехт, и ако се нарушават тези права, трябва да има нужното солидно основание за това. Трябва да работим с други инстанции, като Центъра за борба срещу киберпрестъпността в Европол, за да видим по какъв начин може да се отговори на различните интереси по най-добър начин. Правата за защита на данните се използват често като повод да не се прави нищо. Господин Ньютон Дон говори за използването на такова подмаване. Това не е забранено, що се отнася до защитата на данните, но трябва да има нужната защита. Ако има инфилтриране, или ако Полицията подслушва разговори, които се записват. Необходимо е да има надзор или от съдиите, или от независими органи за защита на данните. Т.е. трябва да има контрол. Ние живеем в общество, и когато полицията подслушва разговорите ни. Хората трябва да знаят какво точно се случва. Трябва да има надзор. Защото това а, застрашава нашите основни права. Трябва да има контрол или от съдебната власт, или от независим орган за защита на данните, или от двете а, страни. Бяха споменати и други въпроси. Най-интересният беше от е, това, което каза господин Енчо. Така или иначе е, се отказваме от е, правото си на личен живот, използвайки интернет, така че за какво говорим? Мисля, че тук объркваме различни проблеми. Аз съм напълно убеден, че в интернет ние подаваме твърде много лична информация. Например, когато се закупувате самолетен билет, трябва да подадете много лична информация. Не е необходимо това, но това е отделен въпрос. Фактът, е, че е на лице много лична информация, не означава, че трябва да се откажем от защита на личните ни данни, а по-скоро, че трябва да правим това по-добре. Това прави решаването на проблема още по-голямо предизвикателство, но трябва да се работи в тази посока. Когато говорим за ясни дефиниции, за правна яснота, господин Обрихт, както и някои други споменаха тези въпроси, правната яснота, ясните дефиниции, хармонизираните подходи в Европа, всичко това е в интерес на работещите в тази сфера, независимо дали става дума за защита на личните данни а, или за прокурор или за полиция. Всички трябва да работим за да бъдем по-ефективни. Аз също няма да отговоря на въпроса дали какво считам за създаването на служба на прокурор на европейско ниво. Благодаря на тримата оратори, че засегнаха такива важни теми. Изглеждат нови тези теми всеки път, макар че говорим много по тях. Винаги има нещо ново, винаги влизаме в дълбочина. Но това е много уместно. Много е добре да говорим по тях, защото в мрежата има милиона, милиони хора и най-вече много деца, юноши, младежи – които не са защитени. Затова е важно да говорим по тези теми, за да се опитаме да ограничим полето за действие на онези, които са в мрежата, за да увреждат децата или да извличат някаква полза от тях. Благодаря ви за участието, благодаря ви за изказванията. Сега ние продължаваме нататък с поредната група. Тя се нарича участие в организирана престъпност при уреждане на мачове и корупция в спорта. Ще дам думата на господин Кризикус от ОМДЦ, както и госпожа Боскорт, която е докладчик в Либе за спорта. Дебатът ще следва същия ред, 15 минути за всеки от вас и след това въпроси от колегите. 15 минути на господин Кризикус. Uh, Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на организаторите. Искам а, да отправя специални благодарности към вас, госпожо председател, за това, че ме а, поканихте да проследя дискусиите тук във вашата а, комисия. Дискусия свързана с а, престъпността. Това е една много широкоплатна тема, която можем да обсъдим и днес и утре. Сега, основата и фокуса на моята презентация обхващат предизвикателствата, поставени пред а, уреждането на мачове и а, натаманяването на резултатите от а, спортни срещи. Преди да представя преди, перспективата на DC, бих, бих казал, че е а, важно да се подчертае спецификата на този феномен и да сегнем а, въпросът дали а, тук може да се прави препратка към а, а, към from the phenomenon of the so-called match. Към наказателното право. Говорим тук за уреждане на спортни срещи, за манипулации в областта на спорта. Освен това, говорим и за незаконни влияния върху изхода от спортните срещи. Това показва, че се увеличава броя на уредените спортни срещи. Това може да се обясни с увеличаването на офертите, на онлайн офертите за залагания. Има много хора, които имат пряк економически интерес от изхода на спортните срещи. Хазарта, онлайн хазарта може да излезе извън рамките на една държава. Няма граници и, и опасността от арестуване на престъпниците е малка. Относно дефиницията, с която стана въпрос по време на предишната дискусия, искам да припомня, че има дискусия, която, е, извинете, дефиниция, която се е използвала от някои държави членки, а именно картографиране на разпоредбите от наказателните е, законодателства, свързани с е, уреждане на спортните е, срещи. Има и дефиниция, формулирана от съвета на Европа. Всичко, което влияе върху крайния изход на спортната среща или някакви събития, спортни събития, с цел да се постигнат финансови облаги за себе си или за, друг, за друга личност, това всичко са а, действия с а, престъпен характер. Така че, за да се противопоставим на уреждането на спортни срещи, много международни организации се взеха с този въпрос, съвета на Европа, например. Те се обявяват в интерес на защита интереса на, на обществото. Всичко това са въпроси, както казах, свързани с обществения интерес и е важно да се види дали а, мерките, свързани с или мерките, прилагани от наказателното право, водят до желаните резултати. Не говорим тук само за нарушаване на спортните правила, ами говорим въобще за злоупотреби от международен мащаб. Освен това, определението за това престъплението какъв характер е, дали е от общ характер или е от специфичен характер. Дали говорим за престъпления, свързани с манипулиране на резултати от спортни срещи. Освен това, уреждането на, на спортни срещи е вид корупция и може да се санкционира в рамките на наказателното право. Освен това, може да се използва и терминологията, свързана с а, незаконни подкупи. Освен това, от гледна точка на а, организираната престъпност. Хазарта и залаганията не са нищо ново. Има различни оператори, които обхващат няколко държави, обхващат няколко национални юрисдикции. И дори има нови компании, които се занимават с залагания. Освен това, видовете престъпления, свързани с залагания и хазар, показват, че, че става въпрос за едни и същи а, образци и модели на ам, престъпления. От друга страна, ам, манипулирането на и уреждането на спортни срещи, манипулирането на резултати от спортни срещи се използва за а, пране на пари. Маркетинга, свързан с залаганията, също не се осъществява по прозрачен начин. Има държавни компании, които оперират в национален и международен мащаб. Доставчиците оперират в държави, където е позволено извършено такъв тип а, дейност или в държави, в които хазарти залаганията не подлежат на а, наблюдение и контрол. Така че много от онлайн залаганията се извършват от чужбина. Както казах, този вид дейност се използва за пране на пари. Всички тези параметри, които споменах, могат да бъдат взети предвид като ключови показатели при разследванията и издаването на и при издаването на наказателни присъди. от друга страна, много спортни институции искат да запазят, запазят своята независимост и не искат тази независимост да бъде подкопана от прекалено строго законодателство. Виждате, че на национално а, ниво говорим за различни неща. Говорим за престъпления от общия характер, които се предпоставят на а, престъпления от специфичен характер. Освен това, трябва да видим с какви а, оръжия разполагаме от правна гледна точка, за да се преборим с този феномен. От тази гледна точка многостранните инструменти, сред които е UNODC, е от важно значение и играе ролята на пазител на пазител срещу организираната престъпност. Има конвенция на ООН, е прията през 2012 година и конвенция през 2005 година, отнасяща се до справяне с престъпността. Трябва а, отделните национални юрисдикции да реагират по, по адекватен начин, като криминализират някои от видовете престъпления в областта на спорта, предприемат съответните мерки и най-важно да а, имат строги механизми и стабилни механизми за реакция и сътрудничество. Конвенцията от Палермо е глобален инструмент за справяне с престъпността. 171 са страните, които са членки на тази конвенция. По-голямата част от държавите членки също са страни по тази конвенция. Предвижда се широко сътрудничество в областта на конвенцията. Освен това се предвиждат и мерки за противоставяне на трансграничните престъпления Предлагат се альтернативи и гъвкави ам, възможности за реагиране при такъв вид престъпления. Става въпрос тук за този, който организира престъпното деяние. В повечето случаи това е а, престъпна а, организирана група. И това вече, тук вече говорим за престъпления. Има и а, правно обвързващи инструменти за справяне с а, този вид а, престъпност. Ва, важна и е, а, важно е сътрудничеството между отделните страни. По този инструмент, който споменах, има 161 страни, които са се а, присъединили към този инструмент. А, няма тук една специална дефиниция за този вид престъпление, но се предпочете дескриптивен, описателен подход, като се криминализират списък от престъпни деяния. Престъпни деяния, които са свържени с корупционно поведение. Конвенция на ОНЕ срещу корупцията включва в себе си различни възможности за криминализиране, като се обхваща няколко фактора. Извършителите се, са включени Ам, държавните служители също. Има разпоредби, например член 15 от ам, законодателството, свързано с ам, подкупите. Освен това, има специфични е, престъпления, например такива, които се извършат в областта на спорта. Има и престъпления в частния сектор. Държавите членки предприемат допълнителни мерки, за да улеснят и подкрепят работата на спортните организации. Като се внимава за това да не се засегне независимо, независимостта и автономността на тези спортни организации. Заедно с Ундок бяха а, а, приети наказателни мерки, които се прилагат в случай на извършване на престъпление, било то от административен характер, някакъв друг характер. Има разпоредби, свързани с правене срещу, срещу прането на пари. Това е заложено и в двете конвенции, като се има предвид тук и уреждането на, на матчове. И от двете конвенции се предвижат лица, които да докладват. Освен това има доста подробна рамка, обхващаща международното сътрудничество. А, рамка, която да има трансгранични измерения. UNODC си сътрудничи с Националния олимпийски комитет в рамките на меморандума за разбирателство, подписан през май 2011 година. Въобще, освен това има работна група, която се занимава с, случаите за незаконни залагания в спорта. Резултатът от всичко това, от работата на работната група е едно плодотворно сътрудничество между Олимпийския комитет и други инстанции така че да се създаде едно сътрудничество, което да се оповава на практиката и опита. Освен това има сравнително изследване е, обхващащо незаконните залагания. Е, то е изготвено е, със съдействието на Международния олимпийски комитет. Обхващат се различни подходи за прилагане на наказателни мерки при незаконни залагания. Като тук се има предвид и кодекса за поведение, изготвен от съвета на Европа и от Европейския съюз. Предвижда се включването на различни подходи от различните части на света. Обхващат се различни аспекти на корупцията, свързани с уреждането на мачове. Освен това се предвижат насоки за практикуващите как могат да реагират ефективно на такъв вид престъпления и как да реагират на, на този феномен, като използват съответните инструменти. Е, their efforts and Както вече споменах, по този начин ще се а, окаже съдействие на хората, които на практика се занимават с този вид престъпления. И тук нещата се а, припокриват. Целта е а, да се избегне дублирането на дейности, мерки, реакции и така нататък. Разбира се, а, UNODC полага усилия от своя страна за създаването на мерки при а, прилагани в случаи а, на а, престъпни деяния. Съвета на Европа започва този месец а, преговорите по нов инструмент, об, свързана с уреждането на спортни срещи и изготвянето на превентивни мерки. Благодаря ви. Благодаря. Спортът и най-вече футболът са нещо много важно за младите, за юношите. И затова те трябва да бъдат един отличен пример. Като че ли не обърнахме достатъчно внимание по тези аспекти, плъзнахме се по повърхността, не се занимахме с спорта. А спортът се разглежда от младите хора като нещо, от което да се вдъхновяват. Особено футболът в моята страна. Сега, както знаете, просто е земетръсен а, въпрос. По медиите, уредени срещи, продадени срещи в а, италианския шампионат. И съм с впечатление, че за това се говори като за нещо, което не е толкова сериозно. Ето, футбол е нещо, което ни а, забавлява, не е толкова сериозно, но това са милиони, стотици милиони евро. А нашите млади гледат този спорт, явно така трябва да стоят нещата си, мислят те. Много се надявам да стане пример а, този тип а, спорт в бъдеще, защото това приплъзване по повърхността дава отрицателен пример. Госпожа Боскорт има думата сега за следващата тема. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, днес ще хвърлим светлина върху справянето с уреждането на мачовете и корупцията в спорта. Като докладчик по Европейското измерение спорта за комисията Либе, аз представих един доклад за борбата срещу уреждането на мачовете през миналата година, през октомври. Той беше единодушно подкрепен от всички депутати, от всички политически групи. За съжаление, мина цяла година няма особен напредък в борбата срещу уреждането на мачове и корупцията в спорта. Отново съм тук пред вас, за да говоря на тази тема този път пред комисията Крим, която се бори с организирана престъпност и прането на пари. Съвсем навременно е това заседание, защото не само искаме да изготвите един добър доклад във вашата комисия, но и тази седмица ще има неформално заседание съвета на министрите в Кипър, време на кипърското председателство, което ще излезе с декларация най-вероятно за борбата срещу уредените мачове. Добре е да се възползваме от този момент, за да излезем с препоръки и пред съвета на министрите на спорта. Както казахте, госпожо председател, може би изглежда дребно в очите на хората уреждането на мачовете, но това е сериозно престъпление, от което се извличат огромни печалби, много а, слаби, ниски присъди като продължителност много често се използва от престъпни групи за пране на пари от престъпна дейност. Спортът е най-важното забавление в Европейския съюз, един многомилионен бизнес, като започнете от шампионати, права на излъчване, залагания и така нататък. Когато става дума за толкова много пари, трябва да има постоянно наблюдение, защото иначе има голям риск от корупция. Все повече има интернет залагания и те се оказват един от основните фактори за уронването на престижа. Пазара на залаганията през миналите години от 16,3 милиарда евро през 2004 година, сега е предполагаеми 50,7 милиарда евро през 2012 година. И тук говорим само за законосообразния пазар на залагания. Може да си представите, че нямаме никаква представа на колко възлизат залаганията в незаконния сектор, които заплашват интегритета на спорта заради връзките си с престъпните групи. Държавите членки 19 от 27 държави членки и 4 държави кандидатки а, са били обект на, на уредени матчове. Те са били идентифицирани от спортни организации или от публични органи. Большинството от държавите членки на, държа... на Европейския съюз са обект на такива уредени мачове и ето ви един проблем, който отива отвъд и над националните граници. По-настоящем се предприемат много инициативи от най-различни действащи лица, за да може да се овладее ситуацията. Мога да спомена само няколко значими инициативи. Например, УЕФА е назначила 53 служители, които се занимават а, с тези теми по отношение на футбола. FIFA и UEFA също имат системи за предупреждение за а, откриване на такива залагания. Що се отнася до операторите на залози, европейските оператори и УЕФА сега изготвят един меморандум за споразумение за разбирателство, извинете, за уреждане на тези въпроси. ФИФА си сътрудничи с Интерпол за разследване на подозрителни мачове. По-голямата част от държавите членки спортните измами попадат под общото заглавие корупция и измама, но в повечето държави членки в наказателното право няма дефиниция на спортна корупция. И ако си задавате въпроси около тези факти, които споменах, съм подготвила един доклад, който предполагам, че ще ви бъде раздаден или вече е раздаден. Изпратихме го на службата, ако не ще го оставя там, за да си го вземат колегите и ще го изпратим на вашата комисия и на нейните членове. Защото не искам да цитирам всички държави членки, уредени мачове. Дефиницията на спортна измама не съществува в много държави членки. Що се отнася до Европейската комисия, Андрюла Василио, която отговаря за спорта, създаде експертна група за добро управление, за да се разработи един план за спорта. Мишел Барние, който отговаря за вътрешния пазар, обяви план за действие за да има регламент по залаганията в Европа, като интегритета е един от основните въпроси. Съвета на Европа, който бе споменат по-рано, е в процес на изготвяне на конвенция за морала в спорта, където държавите членки също ще бъдат страни. Има цял списък от нови инициативи срещу залаганият, извинете, срещу уреждането на мачовете. Важен е интерес и на заинтересованите страни и на обществеността. Но една платформа, където да се срещнат всички тези гледни точки, не съществува. Съветът на Европа работи усилено, за да разработи такава конвенция, но той няма правомощие да изготвя закони, нито пък да налага секции. За да се борим с уреждането на мачове, е необходимо сътрудничество и ястра структура на вземане на решение. Конвенцията на съвета на Европа е отлична инициатива, но пряката координация между държавите членки трябва да дойде от самите държави членки. Европейския съюз трябва да поеме водеща роля и да вземе предвид всички рискове за държавите членки, като работи като една централна точка, която да координира заинтересованите страни. Съюзът също така трябва да направи така, че да има инициативи на европейско ниво, които да се допълват, а не да се дублират. Европейският съюз обаче не може да направи всичко това сам. Всички заинтересовани страни би трябвало да изготвят един цялостен подход, който да работи. Това е единствения начин, по който можем да се справим ефикасно с е- уредените мачове. За да бъде постигнато от това, аз имам конкретни препоръки към основните заинтересовани страни. Моите препоръки към спортните организации са нулева толерантност към корупцията и във вътрешен и във външен план и членовете на спортните организации – да могат да се подават на външен натиск. Втора препоръка към спортните организации е да се създаде а, кодекс, а, етичен кодекс, извинете, където да се споменават опасностите от уреждането на мачовете, какви са санкциите за такова уреждане, както и забрана на хазартни залагания. В този етичен кодекс трябва да има и задължение а, да се подава информация и сигнали за уредени мачове със съответна система за поемане на тези сигнали. След това превенционна програма с ясни задължения на лигите, на федерациите, на отделните клубове. И след това съответни санкции. След това асоциации за залози. Препоръките ми са следните. Да има задължителни споразумения между спортните организации и тях, за да има общ надзор върху уредените мачове и борбата с корупцията да се създаде стандартна процедура за свързване с спортни организации, както и публични власти, по време на етапа на установяване на различни видове залози, както и да има ясен срок за реагиране на сигнали. На трето място да се създадат споразумения за сътрудничество с оператори в Азия и други страни за по-бързо установяване на залози и такъв тип организации. Сега, държавите членки на Европейския съюз трябва да има обща дефиниция на уреждането или уредените мачове в наказателното право и да се създаде правен инструмент за борба срещу такъв тип уреждане. Да се създаде специализирано звено, което да се бори с такъв вид мачове в правоприлагащите органи и то да служи за център за сътрудничество и координация с основните заинтересовани страни. На трето място да се подсили международното право, както и е, сътрудничеството по него, както и по този начин да се улесни съдебното преследване, да има мерки срещу незаконните сайтове за залагания, както и анонимните залагания. Европейската комисия трябва да поведе борбата срещу уреждането на мачове и да създаде една платформа за дискусия, обмяна на информация, да координира усилията на основните заинтересовани страни, които и да са те, например спортни организации, оператори на залагания, правоприлагащи органи и европейски институции в борбата срещу уредените мачове на европейско ниво да се уреди въпроса с уредените мачове, за да се координират усилията на държавите членки и да се включи дефиниция на уредените мачове в наказателното право да се създаде сътрудничество с трети страни по борбата а, срещу хазартни залагания при уредени матчове. Необходим е цялостен подход, сътрудничество с спортни организации, с а, оператори на залагания, както и правоприлагащи агенции, европейските институции и публичните власти. Наистина трябва да предприемем конкретни стъпки срещу уредените мачове, защото го дължим на всички онези европейци, за които спорта е част от ежедневието. И трябва да действаме преди да се разруши морала в спорта. Благодаря. Grazie благодаря, госпожо Боскурт. Напълно съм съгласна с казаното от вас. Изключително важно е спорта да бъде ежедневие на всеки гражданин. Сега започва нашия дебат. Ньютон Дън искаше да се изкаже. Имате думата. Благодаря. към много интересното изказване на представители на УНОК. Китай и САЩ не се струва, че не искат да се сътрудничат. Те държат на своя суверенитет твърде много. Това проблем ли е? И надявам се да не съм прав. Към докладчика, който току-що се изказа. Изглежда, че не е възможно да се примахне изцяло корупцията в спорта. Аз съм футболен запалянко, редовно ходя на мачовете на един от футболните а, отбори, но не се знае а, кога ще се а, пусне топката в движение, дали след 2 минути, 5 минути или прочие. Става дума за такива мънички неща, върху които може да се залага. Има начини да се забележи дали а, има някаква, па, някакви действия, свързани с измама, като се следят чатовете по интернет. Например, ако ме твърде много залагания на 2 минути и 10 секунди преди а, началният а, а, удар. Възможно ли е а, това да се използва? Това дава ли ни известна надежда или не? Благодаря. Колегата Мичел има думата. Госпожо председател, искам да се извиня за закъснението, но аз представях доклад в друга комисия. Аз следя този въпрос с интерес от известно време. В спорта, например в Олимпийските игри, ако спечелите медал или ако се установи в последствие, че сте а, използвали а, допинг, а, може да ви се отнеме медала. Например, неодавна в а, САЩ а, на известен атлет а, му бяха отнети а, медали. Какво става в а, този случай? Какъв съвет бихте ни дали? Ако някои мами и се стигне до загуба трябва да се започне наказателно производство срещу съответното лице. Ако това се случи, дали клубовете ще бъдат малко по-активни в откриването на лицата, които се опитват да практикуват уреждане на мачове или други подобни измами. Кой друг бих искал да, би искал да вземе думата от аудиторията? Ако никой не желае или да зададе въпрос, бихме могли да дадем думата отново, думата на госта ни на докладчика ни, но всъщност аз имам един въпрос, когато става дума за това как държавите членки се справят с подобни проблеми. Тези въпроси не трябва да получават по-малка приоритетност от останалите. Според вас, когато има подобни ситуации, като не бива да забравяме, че футболистите, спортистите като цяло са хора, които печелят доста добри пари, също извършват доста рекламна дейност, от която получават доходи на тях се гледа като на примери, като на митични фигури, едва ли не, от страна на техните привърженици. Отново искам да подчертая, че на този тип измами не трябва да се отдава по-ниска приоритетност. Все пак какво може да се направи държавите членки да се справят сериозно с този проблем? В Италия има един огромен скандал в момента. И не става дума само за неща, които могат да се прочетат в спортните вестници, а говорим за сериозни случаи на корупция. Не говоря тук за подобряване на информираността на държавите членки. Би било парадоксално да се говори за това, но какво можем да направим, за да не се допуснат подобни престъпления? А в момента изглежда, че такива престъпления се извършват безнаказано. Какво е вашето мнение по въпроса? Благодаря, госпожо председател. Бяха зададени интересни въпроси. Искам да започна с международното сътрудничество на базата на многостранните инструменти, които съществуват. Например, сътрудничеството с САЩ, както беше даден пример тук, се използва този инструмент за международно сътрудничество. Има случаи вече на екстрадиция, на оказване на помощ, също конфискации на базата на разпоредбите, включени в този инструмент. Това улеснява сътрудничеството между страните по конвенцията с останалата част на света. Много неща трябва да се направят допълнително, за да се подобри сътрудничеството и координацията между практикуващите в тази област, но това е все пак първа стъпка. Ще се направи оценка в едните години в контекста на един механизъм, който ще бъде създаден, за да се направи преглед на прилагането на конвенцията и протоколите към нея как това се прилага в вътрешния правен порядък на държавите страни по тази конвенция. Става дума за Конвенцията за борба срещу корупцията. Да, това, което се случва онлайн, може да е някакъв индикатор а, за определени престъпни а, деяния. Има някои, например, съмнителни операции, които пораждат съмнение за незаконни залагания. На всичко това трябва да се обръща внимание. Разследващите органи трябва да се фокусират върху това. Необходимо е да се увеличат наличните ресурси, да се обучи персонала, за да се извършват разследвания. Необходимо е те да имат специфични знания за извършването по дигитален път на различни видове престъпления. Необходимо е да се предприемат активни мерки трябва да има превенция, трябва да има възпиращи мерки, които да ни допускат фиксирането на мачове. Необходимо са и много строги мерки, за разкриването, разследването и наказателното преследване на различни видове престъпления. Разбира се, не става дума само за повишаване на информалността и за политическа воля и решимост. Ако има такава решимост, тогава мерките за борба срещу тези видове престъпления могат а, а, да бъдат възприяти Трябва да има ефективна превентивна дейност, както и да се предприемат наказателни мерки срещу явлението уреждане на мачове. Относно препоръките, които бяха споменати от госпожа Боскот по-рано, считам, че този списък включва много полезни препоръки и обхваща различни заинтересовани страни, различни фактори. Действително трябва да има нулева толерантност към корупцията, тъй като корупцията е тясно свързана с явлението уреждане на матчове и незаконни залагания. Необходимо е също да се засили сътрудничеството между правозащитните органи и частния сектор от е, друга страна, именно операторите на е, залагания. Многостранните инструменти, които е, споменах в моята презентация, включват разпоредби, които вече са част от вътрешното право на държавите страни по тези инструменти. Необходимо е засилване на сътрудничеството между частния сектор и правозащитните органи. Необходимо е да се подобри ефективността на проактивните и превентивните мерки, както и на репресивните мерки, включително криминализирането. Необходимо е да има мултидисциплинарен цялостен подход с участието на различни заинтересовани страни, за да се справим ефективно с това предизвикателство. Благодаря. Сега госпожа Боскорт има думата. Искам да благодаря на всички, които се изказаха, които зададоха много добри въпроси. Първият въпрос, да, може да се залага за всяко нещо. Всъщност самото залагане не е проблемът. Залагането е начин за пране на пари а, или за правене на пари чрез уреждането на мачове, чрез използването а, на сплашване на играчи а, или на съдии. Организациите, които извършват залав... залагания, имат а, интерес а, тяхната дейност да бъде законна. Считам, че е много добре, че сега те извършват мониторинг, сключват меморандуми за разбирателство и считам, че е необходимо да има засилено сътрудничество. Както споменах, е, необходимо е да има етичен кодекс, когато става е, дума за залаганията и за почтеността при залаганията. Когато говорим е, за нулева толерантност към корупцията спрямо организации, вътре или навън, е важно хората от спортните организации да не са податливи а, на подкупи. Като се обедини всичко това, трябва да наложим строги наказателни санкции. Тук е необходим нов подход. Това ме води до втория въпрос. Какво а, да се прави, когато стигаме до а, санкциите? Дали на клубовете трябва да се налагат сан, санкции. Да, ако клубът е виновен, трябва да бъде санкциониран. Преди няколко месеца беше представена черна книга на футбола. И що се отнася до корупцията или уреждането на матчове, виждаме, че понякога са замесени клубовете, разбира се, те трябва да бъдат а, санкционирани. Но ако деянието е извършено от конкретен играч или от конкретен съдя, тези лица трябва отделно да бъдат подвеждани под наказателна отговорност. Необходимо е да се възпитават младите играчи Последният въпрос, който беше поставен от председателя, Футболистите, които получават много високо възнаграждение, не са тези, които се подават на уреждането на матчове. Черната книга за футбола в източна Европа показва, че и играчите, които не получават добро възнаграждение или никакво възнаграждение, които са в лошо социално положение, често не се противоставят достатъчно на уреждането на матчове. Въпросът опира и до държавите членки. Трябва да се окаже натиск върху тях да предприемат действия. Миналата година те имаха възможност през ноември на заседанието на министрите, отговарящи за спорта. Заключенията на този съвет не бяха особени, но конкретни. Предстои неофициален съвет, а през ноември ще има и официален съвет на министрите на спорта. Изчитам, че те трябва да предприемат един общ подход, дефинирането на уреждането на, на мачове или спортните измами. Необходимо е да се направи нещо, както казах и по-рано. Уреждането на мачове не означава, че се нарушава самата спортна проява. Това е истинско сериозно престъпление – като парламент ние трябва да оказваме натиск върху държавите членки, за да предприемат действия. Защото, доколкото знае, не всички държави членки в момента осъзнават колко спешен е въпроса. Крайно време е да се предприемат действия и то сега. С ваше позволение бих искал да допълня нещо, което беше споменато по-рано, за това какви видове а, проактивни мерки могат да се предприемат. Например, може да се кенселират спортни прояви или да се дисквалиф... дек... дисквалифицират а, а, спортисти. Това зависи от това колко сериозни са подозренията за нещо нередно. и дали може да се а, говори за уреждане на матч в конкретен случай. А, въпросът за това колко а, сериозно трябва да бъде подозрението е въпрос, който трябва да се уреди в законодателството. Ако има правна яснота, тогава тези проактивни мерки могат а, да бъдат а, възприемани. Те са альтернатива наред с мерките за предотвратяване на уреждането на мачове. Необходима е хармонизация на националните подходи, приемането на нов инструмент или на нова директива, включваща и дефиниция. Аз споделих опита си в друг многостранен контекст в рамките на ООН. Това е свързано с въпроса за киберпрестъпността. дали може фокусирането върху дефинирането на различните видове престъпления може да има обратен ефект в някои случаи. В конвенциите, за които споменах, е поставен въпроса за дефинициите. Беше решено да не се включват такива дефиниции, но да се включи дефиниция на извършителите или да се криминализират чрез някои разпоредби. В бъдеще трябва да видим дали този подход може да се приложи и в Европейския съюз като се има предвид факта, че дискусиите за терминологията, за дефинициите могат да доведат до допълнителни трудности и евентуални конфликти. Благодаря. Притеснявам се обаче, че тези аспекти като че ли ще разсеят темата и няма да фокализираме а, е, въпроса. Престъплението си е престъпление. За да можем да се борим с мафията, трябва най-кратки срокове да се дават а, е, за определене на дефиниция на определено престъпление и да не може някой да го тълкува а, това определение. И ще повторя нещо, което каза, защото престъпниците знаят много добре какво могат да правят и какво не могат да правят. На тях това им е ясно. Ние, от друга страна, често губим много време да решим как да предприемем действия, какви действия и гражданите отвън, като че ли си мислят, че законодателя се върти около кръг а, в темата около темата, за да не настъпи нечии пръсти, за да не обиди някого. Сега, престъплението си е престъпление, повтарям го. в а, своите отговори. Колегата, например, казваше, че много често футболистите не се. унези футболисти, които не са много популярни, не бива, биват, извинете, заловени, а много популярните, като че ли им се разминава. Спомням си един известен футболист в моята страна, който каза, че се чувства свободен да заложи 1 милион евро. Все едно е нещо нормално, нещо разрешено. Няма проблем да заложи милион евро. Това като че ли вече ще се прехвърли в една практика, едно нормално поведение, нещо разрешено. Аз лично смятам, че трябва да бъдем изключително твърди. Не трябва да има съмнение за това какво е и какво не е това престъпление. А държавите членки се надявам да не губят време по дефиницията, защото наистина ще разкъсаме една дупка в тъканта на спорта и ще отворим вратата а, за организираната престъпност. А, а трябва да действаме много сериозно и много твърдо. Благодаря на докладчиците. Ако няма други, които искат да добавят нещо, можем да закрием днешното заседание. Искам да припомня на колегите, както и на депутатите, че утре сутрин започваме в 9 с изслушването на генералния директор на а, Генерална дирекция вътрешни работи, Стефано Мансервизи. Моля ви да бъдете тук в 9, за да започнем. Благодаря и приятна вечер.